Dear colleagues, welcome. Добре дошли, драги колеги. Добре дошли на заседанието на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Е, ще започнем с глас... Е, информация. Гласуването е, за едноличните дружества с ограничена отговорност е, а, е, трябва да бъде отложено. Има ли други бележки по дневния ред? Няма. В такъв случай съобщение на председателя. Няма окончателно решение по доклада по собствена инициатива ДСМ. Does it treat single market and consumer protection issues are no less seriously than in the previous legislature? And does it... Има проблеми а, с това, че би трябвало да има водеща роля нашата комисия по този въпрос, съобразно член 54 от правилника. Искам да припомня на всички, че заседанието се излъчва в интернет. Добре дошли и на нашите зрители и слушатели, казвам междувременно. Всички членове, сътрудници, политически е, служители могат е, да използват е, своите лаптопи и таблети, за да следят заседанието. Нека да преминем по-скоро и самите ние към цифрова Европа. Ето бюлетина, номер 60. Можете да го прочетете. Е, могат да го прочитат и онези, които желаят да следят работата на комисията. Нека преминем сега към одобряване на протокола от заседанието от 22 юни след обед. Виждам, че няма възражение. Намирам, че сме одобрили протокола. Преминаваме към актуализираната информация за тристранните срещи. Доклад за кабелните инсталации, за газовите е, уреди и за личното предпазно оборудване. Антонио Лопес Истурес се желая да каже нещо. Той е докладчик. Благодаря, госпожо председател. Ще премина на испански. Драги колеги, на 11 юни беше проведено техническото заседание в пределите на последната тристранна среща. Мисля, че то бе добро заседание. Мисля, че можем да кажем, че групите добре работиха съвместно. Е, часовниците ни бяха сверени. Комисията ИМКО е, можа да отстоява интересите на вътрешния пазар и потребителите. Сътрудничеството даде резултат. Особено бях впечатлен от ролята на Вики Форд, председател на нашата комисия, през целия процес. Има четири неща, които искам да спомена, когато обрисувам постиженията. Първо, повече информация за потребителите. Ще има веб страница, която ще бъде посочена и в, рецита, в преамбюла, и в материално-правната част на текста, всички системи ще се придържат към принципа на технологична неутралност, което ще доведе до лоялна конкуренция на пазара. Трето, има нова точка в преамбюла за санкциите. Има нова норма за санкциите, която е по-изчерпателна. Ние всъщност решихме целият въпрос за е, санкциите в регламента заедно с докладчиците в сянка. И освен това, на последно място, смятам, че се справихме добре с тежненията на държавите членки за инсталациите с исторически характер. Е, някои държави членки ги използват за туристически цели, други ги приемат като част от културното си наследство. Е, добре е те да са започне функционирането си е, преди 1 е, януари 1986 година, за да се смятат за част от културното наследство преди в, в този контекст. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, Паскал Дюран, Шарлот и всички колеги, които работиха като сътрудници, също получават нашата благодарност. Астрид и Себастиан от нашата група, които ем, работиха по линия на секретарията на комисията. Беше прекрасно, беше извънредно, полезно нашето сътрудничество по един доклад страшно сложен от технологична гледна точка, но мисля, че всичко успяхме да приключим с успех и още веднъж благодаря. Благодаря. Катрин Сала вие бяхте докладчик по уредите работещи с газ, може би ще направите своите бележки. Благодаря. Миналата седмица проведохме среща за личното предпазно оборудване и газовите уреди. Мисля, че успяваме да постигнем напредък по личното предпазно оборудване. Има още някои нерешени въпроси. Аз не съм докладчик, просто председателствах тристранната среща. Надявам се да намерим нова дата за газовите уреди. Там също има въпроси, които трябва да бъдат преодолени. Като цяло смятам, че има напредък. Предполагам, че той ще, бъд, че той ще продължи и при Люксембургското председателство. Надявам се да стигнем до бързо решаване на нерешените въпроси и в двете области. Лично предпазно оборудване и лични предпазни средства и газови уреди. Благодаря. Благодаря, Катли. Някой друг да желая да каже нещо за триалога? Не, виждам, че докладчиката за следващото становище е за горивните инсталации за непътни подвижни машини все още не е тук. Можем да преминем към друга точка, но виждам, че и последващата точка същия човек е докладчик. Е, е е Окей. становище за емисионните лимити от е, горивните двигатели или горивните инсталации. Може би Андреас да ни каже нещо. Благодаря, господин председател, т.е. госпожо председател. Е, подадох ви сигнал, защото искам да кажа е, няколко думи, доколкото докладчикът за тази точка не е тук. Искам да кажа няколко думи за директивата за енергийната сигурност. Ако прекалено дълго се изказвам и докладчикът по тази точка дойде, моля да ме прекъснете, госпожо председател. Да, свия. Бих желал да информирам колегите за това, че при, е, по време на миналата сесия в Страсбург е, се срещнахме с докладчиците в Сянка и обсъдихме е, множеството рискове и заплахи за европейските фирми в резултат на кибератаките. Авиолиниите е, на е, Полша е, трябваше също да претърпят подобни удари в резултат на кибератаки и затова с много търпение трябва да се водят преговорите с съвета, за да успеем да създадем истинска правна рамка, така че да има хармонизация в законодателството на европейско равнище, което да дава възможност за по-ефективно противодействие. Всички държави членки биха могли да се радват на много по-голяма стабилност и устойчивост на техните системи ако успеем в това начинание, е, трябва да вземем решение естествено и до каква степен ще използваме интернет платформите. Изключително важно е във всеки случай е, предлагащите софтуерни платформи е, да предприемат всички необходими мерки, за да ги защитят много по-надежно от е, кибератаки. Е, струва ми се, че още не можем да се похвалим с политическо съгласие, но във всеки случай е, постигнахме напредък. През следващата седмица продължаваме с трилога. Благодаря за това, че толкова добре ни уведомихте за емисионните лимити за, за двигателите с запалване на непътните подвижни средства, някой трябва да вземе отношение. Господин Дан Рой не е тук, обаче трябва да проверя дали някой не може да вземе думата. Добре, мисля, че тогава ще дам думата направо на докладчика в Сянка, госпожа Галбини. Искам само да припомня на колегите, че има 35 изменения разглеждаме измененията. Има думата Мария. Mulțumesc. Îmi pare rău că trebuie să-i mulțumesc în lipsă raportorului. Благодаря, госпожо председател. Много съжалявам, че докладчикът не е тук, за да мога да му благодаря. Но все пак аз ще го направя от негово име. Много добро бе сътрудничеството ни. Бяха доста заседанията ни, както в Брюксел, така и в Страсбург. Искам да ви кажа, че според мен договорените компромисни изменения ни позволяват да постигнем консенсус. Много солидно е становището ни. Е, то е важно, защото и докладът е важен, макар и с технически характер. Много е важен този доклад за осигуряване на конкуренцията на пазара, но и за да се гарантира защитата на околната среда и на потребителите. Така че говорим за една трояка цел – чрез измененията си е, сме се опитали да осигурим е, защита на производителите в Европейския съюз. Двигателите за този тип оборудване, непътните подвижни средства, е, трябва при внос да отговарят на същите изисквания за качество, методи на функциониране и прочие защото само по този начин ще съумеем да защитим европейското производство и ще е, избегнем въвеждането на европейска територия на неконтролирани продукти е, което би могло да доведе до увреждане на европейската индустрия. Това е едно, а от друга страна може да доведе до инциденти и така да постави под заплаха сигурността на европейските потребители, а може да увреди и околната среда. Като се има предвид това, смятам, че получихме добър синтез между различните изменения, внесени от докладчика и от докладчиците в сянка и смятам, че по този начин ще дадем становище, с което да допринесем за приемането на един положителен доклад с много положителен ефект. Благодаря, Мария. Сега за групата Екаре Даниел Дантон. Благодаря, госпожо председател. Искам само да е, взема предвид е, това, което каза госпожа Грапини. Много добре работихме съвместно. Е, докладчикът успя да обедини всички ни и мисля, че постигнахме много качествен компромис. От гледна точка на нашата група, аз съм много удовлетворен, че моето изменение номер 48, което позволява заместващи е, двигатели да бъдат пуснати на пазара за е, машините, които са пуснати преди е, януари 2011 година, бе прието. Има още един въпрос, който е много важен за нашата група и още веднъж искам да благодаря на докладчиците Сянка и на самия докладчик за това, че бяха взети предвид нашите тежнения. Преходните срокове за заместващите двигатели. Това имам предвид. Сега този преходен период ще е 18 месеца и ще бъде отразено действащото законодателство, действащите норми за обществените поръчки в железопътния сектор, съгласно два действащи регламента. Тук ще внесем устно изменение. Аз вече съм предложил да внеса такова изменение от името на групата на ЕКР, за да бъде е, изменението приемливо за всички. Става дума за това да не се засяга действието на директива 57 и на регламент 1302. Просто трябва да се е, запази действието на нормите за обществените поръчки в железопътния сектор, установени в тези два акта. Нашата група като цяло е удовлетворена. Можем да подкрепим внесените изменения. Благодаря, Даниел. Сега от името групата на АЛДЕ давам думата на техния представител. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Търнеш няма да бъде тук. Искам да ви запозная накратко с нейните бележки. Дискусиите бяха много качествени. Докладчикът успя добре да се справи с постигането на балансиран текст. Е, Алде имаше проблем с заместващите двигатели и с е, преходния период, но голяма част от нашите проблеми бяха решени и за това можем да подкрепим компромиса. От името на Алде бих желала да благодаря за качествената работа, благодаря както на докладчика, така и на докладчиците в Сянка. Благодаря. Има ли коментари от други колеги или други политически групи? Значи това становище не е много спорно. На 25 юни тази седмица ще гласуваме в комисията. Комисията ЕНВИ ще гласува на 15 и 16 юли. Не знаем кога ще влезе докладът в пленарно заседание. Преминаваме към следваща точка. Доклада по своя инициатива или по собствена инициатива. Да. Доклад по собствена инициатива във връзка с отношенията ни с Швейцария. Пречки за пълното реализиране на вътрешния пазар между нас. Докладчик е Андреас Шваб. Трябва да разискваме измененията. 67 са на брой. Майя, искате ли да започне? Искате ли да започнете от групата на социалистите? Мултумес, мулт. Да, ама вот... Я Uh, Благодаря. Мисля, че съм имала шанс с Андреас Шваб. И с него много добре се сътрудничихме. Според мен е, този доклад е много добре структуриран, текстът е качествен, пълен, балансиран и нямаше много за добавяне. Преди всичко искам да акцентирам върху социалното измерение във връзка е, е, с е, свободното движение. Съгласна съм с Андреаса, че в отношенията между Европейския съюз и Швейцария това измерение трябва да фигурира. Но също така искам да припомня, че не бива да забравяме за принципа на реципрочност в отношенията между Европейския съюз и държавите членки на Европейската общото економическо пространство. Това е още един доклад, в който не съм имала никакви проблеми с докладчик. В изменение 4 се е, визира е, необходимостта Швейцария да зачита задълженията си, които проистичат от споразумението за Европейското економическо пространство във връзка с свободното движение на лица. Ако Швейцария не е, спазва тези задължения, ще има нарушение на споразумението, но ние искаме Швейцария да ги зачита. И освен това, с изменение 6 извеждам на преден план друг елемент – Държавите членки на Европейския съюз и държавите членки на Европейското економическо пространство имат много тесни връзки помежду си и те трябва да останат е, такива, за да се гарантира пълноценно сътрудничество между е, двете е, структури. Като целта е да не се допуска разпокъсване на вътрешния пазар. Освен това смятам, че Швейцария трябва да спазва лоялната конкуренция, но трябва да се стреми и към създаване на работни места в отношенията си с нас. Това изменение е едно. Като цяло искам да ви кажа, че работата на Андреас и на другите докладчици Сянка ще ни позволят да се снабдим с един документ с много положителен дух, който според мен ще допринесе за още по-добри отношения между Швейцария и държавите членки на Европейското економическо пространство. and um, I wonder who is going to speak on behalf of the ECR for Bank. Благодаря. Сега пекара. Зная, че колегата искаше да се изкаже по този въпрос, но извинявайте, той не присъства и не разполагам с неговите бележки. Не мога да кажа каква е неговата позиция, но каква е моята позиция. Много е важно да запазим резултатите, да спазваме резултатите от референдума в Швейцария. И това не беше казано съвсем ясно. Мисля, че комисията трябва да вземе предвид тези неща и това, преди да предложи решение. Швейцария никога не е била част от единия пазар. Има двустранни проекти и в момента има позитивно развитие в отношенията Много е важно хората, които се движат в единия пазар, да могат да се издържат. Изключително важно е, когато разглеждаме този въпрос, свободното движение на пазара, трябва да дадем възможност за реакция на пазара, търсенето и предлагането на пазара на труда противен случай ще има повече проблеми, както има такива в Швейцария, а и в Великобритания. Нарушаването на баланса между предлагането и търсенето създава такива проблеми. Отнасяме се с симпатия към аргументите на Швейцария и това е едно демократично решение, взето от тях – свободното движение на лицата е много важно за вътрешния пазар, но в никакъв случай не бива да нарушава правните отношения между Европейския съюз и Швейцария. От името на Алде. Благодаря, госпожо председател. Първо ще благодаря на докладчика за текста на доклада, който се оказа добра основа за дискусията. Няколко коментара за измененията. Съгласни сме с изменение 5 и връзката между преговорите за договор за партньорство с Съединените щати и във връзка с алинея 6 и 7 Има нужда този въпрос като проблем да бъде решен с сътрудничество с Европейския съюз. Надявам се, че ще можем да постигнем съгласие по този въпрос. Има някои изменения за процента, за дефицита. Има някои възражения. По изменение 40 за различните продукти, особено в земеделието. Стана ясно, че има някои трудности, увеличените мита. Някои от проблемите са решени, но не всички. Добре е препратката да се запази, но ако имате въпроси, готови сме да обясним. Това са бележките, които Колегата ме помоли да ви представя. Благодаря, Дита. Има ли колеги от другите политически групи? Паскал? Благодаря, госпожо председател. Не сме внасили изменения. Искам да подчертая отличната работа на господин Шваб не като е отговор, но като констатация. Волята и търсенето на баланс е много важна в тези отношения. Разбирам, че трябва да се зачита националното предпочитание. От друга страна, има нужда от зачитане на други задължения във връзка с свободното движение на лицата. Отново трябва да възстановим баланса и това всъщност подчертава докладчика. Благодаря му за това. И това е всичко. Благодаря. Благодаря. Искам да ви припомня, че се движим по-бързо от предвиденото. Някои колеги, които трябваше да дойдат, не бива да бъдат обвинявани. ще им съобщим цялата информация. Не е възможно всеки дебат да попадне точно в времето отделено за него. Госпожа... Благодаря. Благодаря за добрия проект на доклада, който е в правилната посока. От името на моята политическа група, както и Мария вече го спомена, а и Паскал Дюран тук ще се произнесе в същия дух, смятам, че е, да, трябва да дадем правото на господин Дантон. Наистина, ние уважаваме е, правото на демократичен избор на гражданите на Швейцария но също времено Швейцария е подписала споразумение с Европейския съюз. И е, ние сме задължени да следим за спазването на това споразумение. Има основни цели и принципи на Европейския съюз, по които просто не може да се дискутира, а това е, е един такъв принцип е свободното движение на хора. Не можем да разделяме гражданите на първа и втора категория. Всички граждани имат правото на свободно движение. Не можем да се съгласим с третиране на хората в рамките на различни категории, така че едните да имат повече права, а другите по-малко. Всички тези права и принципи, които сме създали за гражданите на Европейския съюз, би трябвало да въжат за всички е, хора, които живеят в Европейския съюз. И е, да държим на спазването на тези принципи, които са залегнали и в споразуменията. Кетрин Тайлър. Благодаря, госпожо председател. Много е важно в е, частта пета, където става дума за дефицита и параметъра за вътрешния пазар, този въпрос трябва да се постави на заседанията. Присъствах и на заседанието между Европейския съюз и Швейцария. Да, швейцарските граждани гласуваха на предишния си референдум да подкрепят правилата на вътрешния пазар. А сегашното им речение отменя, отменя предишната позиция. преди няколко месеца швейцарската държава внесе законопроект, с който ще започне дискриминация срещу европейски граждани Някъде около 300 хиляди европейски граждани пътуват към Швейцария, за да работят там. Много от тях са обикновени работници. Какво ще стане с техния статут, след като Швейцария приеме новия закон? Тези граждани вече са работили в Швейцария, плащали са си данъците, какво ще стане с тях. Въпросът е много сложен. Имаше един референдум, след това на втория референдум решението беше друго. Всъщност кантоните, които бяха най-малко засегнати от иммигрантите, гласуваха против. след референдума се появяват съответните последствия. На срещата в Цюрих преди няколко седмици да, поставям въпроса, защото това е важно не само за Швейцария, а за целия вътрешен пазар. И трябва да искаме на по-бърза транспониране и прилагане на разпоредбите за вътрешен пазар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Катрин. Колеги, има ли други коментари? Няколко коментара от моя страна. Съгласен съм с вас, колеги. Да, разбира се, че трябва да зачетем резултатите от референдума, и да се опитаме да преодолеем последствията. Но не можем да въвеждаме двойни стандарти и да дискриминираме европейските граждани. Има такива предизвикателства и вътре в Европейския съюз. Не бива в никакъв случай да създаваме прецедента с нашите колеги и партньори в Европейската економическа зона. Имаше изслушване тук заедно с швейцарския посланник и тази позиция беше заявена съвсем ясно. Трябва да търсим правно сближаване и на всички ползи от вътрешния пазар. И е добре Швейцария да влезе в този пазар – но не можем да приемем решения, които подкопават значението на този пазар. И естествено, всяко правителство има задачата да работи срещу популизма, срещу онези политически сили, които се появиха и вътре в Европейския съюз. За съжаление, Нашата задача е да поясним разпоредбите, да защитим правото на движение на хората и австрийски, швейцарските власти разбират това. Благодаря на Андреа Шваб за, за балансиран подход. Благодаря, колеги. Ще разгледаме измененията на 15 юли да продължим нататък към становището за намаляването на емисиите от пътните превозни средства. Днес ще разгледаме компромисните изменения. Основната комисия е околна среда. 75 изменения са внесени и 30 изменения към проекто становището. Едно компромисно изменение беше обсъдено на срещата на докладчиците в Сянка. Не знаят дали докладчикът в Сянка ще си изкаже социалистите. Евелин, you want to speak on behalf of the assembly? Евелин, искаш ли думата? Не го бяхме запланували точно така, но а, мисля, че госпожа Тунанд Хоенштайн и докладчиците на Сянка са свършили добра работа. Според мен можем да предприемем много, за да подобрим околната среда за хората и част от е, тези е, усилия е намаляването на емисиите. Естествено, трябва да продължим е, с усилията в тази посока. Компромисните предложения са добри, можем да се съгласим с тях. Съжалявам, но повече не бих могла да кажа в този момент. Благодаря, Евелин. Даниел Дантон от името на ЕКАРЕ. Нека първо да чуем политическите групи, а след това и индивидуалните оратори. Да, благодаря. Госпожо председател, ще се опитам да бъда бърз и кратък. Има съществени елементи в е, е, директивата, е, които е, е, биха допринесли за едно по-добро състояние и в рамките на производството и за подобрение на околната среда. би трябвало да намалим нивата на амониеви си съединения, а, би трябвало да помислим и за а, намаляване на вредните газове, а, които се отделят под формата на а, емисии. Водихме разговори с докладчиците в Сянка. а, Питахме се как бихме могли да предприемем тези допълнителни изменения, дали чрез изпълнителни, дали чрез делегирани актове. Политическата ми група би желала да заяви съвсем ясно, че всичко онова, което би трябвало да допринесе съществено за изменение в действащите правни актове би трябвало да бъде е, предмет на е, консултации в рамките на процедурата за съвместно взимане на решение. Не би трябвало да оправомощаваме комисията с толкова много е, компетенции, както тук се предвижда по съществени въпроси да се приемат делегирани актове не можем да подкрепим някои от е, е, предложенията за задължително въвеждане, например, на устройство върху арматурното табло за измерване на разхода на гориво. Да, естествено, това са така, ново изменения в структурата на автомобилите и на превозните средства, които са свързани с определени технически изисквания, с допълнителни разходи. И а, ние а, смятаме, че задължителният характер в този случай би могъл да отпадне, тъй като а, не бихме искали да задължаваме и да затрудняваме по този начин и подредните производители, малки и средни предприятия, които разполагат с по-ограничени средства, непременно да въвеждат едни такива скъпи устройства. Не е адекватен подхода ще оставим пазара да решава нещата. Ако производителите действително е, искат да се наложат на пазара с е, е, определени по-модерни превозни средства, те ще го направят. И доброволно не е нужно да ги съдължаваме. Благодаря на Даниел Дантон, който очевидно поднася основните виждания на своята политическа група по един убедителен начин. А сега да чуем и колежката Шантал. Има някои изменения, които моята група също не би могла да подкрепи. Устройствата за измерване на разхода на гориво, както спомена и колегата преди мен, Даниел, предполага едни съществени реконструкции, така че измерването да бъде не само по-надежно, но и да бъде и по-видимо. С GPS нещата в крайна сметка биха могли да се решат по един по- бърз и е, по-малко комплициран и по-малко скъп начин. А освен това, когато се говори за индикатори за превключване на придавките при лекотоварни превозни средства, аз се питам как точно ще можем в крайна сметка да определим е, е, точните изисквания, как ще е, успеем да наложим някакви е, точни параметри така че хората да могат да се съобразяват с тях. Освен това, когато говорим за измервания, трябва да помислим и за метричната система. Как ще накараме, да кажем, Великобритания да се съобразява с е, общата система на мерки е, и измервателни единици тук в Европа на континента. Има редица. Е, аспекти, които ме карат мен и моите колеги от политическата ми група да се замислим дали трябва да има задължителен характер. Предполагаме, че задължителният характер ще ни затрудни допълнително, така че оставяме нещата в по-гъвкавата им доброволна форма. Паскал Диван. Да, е, от името на зелените съвсем набързо най-напред ще кажа, че винаги е голямо удоволствие да припомня до каква степен вземането предвид на екологията е приоритета за Евелин. Винаги е така. Също така Има и нещо, което смущава, когато непрекъснато се повтаря, че е, ще слагаме е, изисквания за общи норми, е, за да се намалият отраженията върху климата никога не се отчита, че когато има разходи за изпълнение на тези изисквания, всъщност се спестяват много по-големи разходи, проистичащи от това, че няма да се отрази определено, несъществуването на определено изискване благоприятно върху околната среда. Е, значи, е, говорим за това, че ще има разходи за замяна на таблата на автомобилите, но не си даваме сметка, че ако не сменим таблата, ще има още по-големи разходи, проистичащи от увреждането на околната среда. И за това мисля, че трябва е, да се мисли за реалните разходи и в едната, и в другата посока, а не само да се мисли за разходите, които ще направят производителите, ако се поиска от тях да намалят емисиите на е, парникови газове. Вярно е, че емисиите и е, замърсяването е, от частици в Франция, съгласно Световната здравна организация, води до около 15 000 преждевременни смъртни случая годишно. И то а, означава, че все по-чувствително става населението към замърсяването. А, това искам да отбележа. Трябва да се стигне до точно равновесие. Разходите никога не са само за това, че трябва да сложите повече едно табло или да смените таблото на автомобила. Има разходи и за други неща. Um, да. А, а, Естествено, трябва да се премислят още веднъж всички аспекти е, и въздействието върху околната среда и разходите за въвеждането на а, новите арматурни табла. Никола Данте има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Радвам се а, на тази дискусия. Има и редици изменения, които аз самият бях внесъл. най-вече е, по отношение на метана, е, неговото въздействие е, върху околната среда е по-ограничено, но независимо от всичко, трябва да го имаме предвид, естествено. Макар, че в сравнение с други е, горива замърсяването е по-малко. Метан, поне такова е предложението, да би трябвало да се включим в изчисляването на общия обем на емисии на СО2. Метанът също замърсява, както и всички останали горива, но все пак има разлика между метанът като гориво за двигателя и е, другите видове горива. Естествено, в момента продължават консултациите, продължаваме да обменяме данни, но Хубаво е, естествено, да се предвидят съответните е, пределно допустими стойности за метан. При всички положения не би трябвало да приравняваме като замърсител метана към другите е, горива. И след като видях компромисните изменения, е, видях, че моите мисли са отчетени. Още веднъж, Евелин, първо към Паскал се обръщам. Не само зелените и социал-демократите желаят чиста околна среда. Мисля, че това е важно, но все пак и се знае, но все пак да го повторя. А, качеството на въздуха, емисиите, естествено, зависят до голяма степен от емисиите на транспорта и от качеството на горивата. В последно време провеждаме немалко проучвания и анкети сред предприятията и наистина си струва да помислим за новите методи за измерване на разход на гориво. Това е в интерес на потребителите и на гражданите. И още нещо, на което ние социал-демократите винаги сме държали. Когато правим оценка на въздействието, трябва да се придържаме към холистичния подход. Естествено, съгласна съм с Паскал ние мислим не само за това какви ще са разходите за предприятията, но и за това как ще се намалят разходите в сферата на здравеопазването, в сферата на околната среда, осигуряването на по-добро качество на живота за хората. Ето, това е са всички аспекти, които трябва да се имат предвид при оценката на въздействието едностранчиво би било да се концентрираме единствено върху економическите и финансовите аспекти. Не само разходите в чистия им вид са важни. Важни са и всички други е, индиректни разходи за държавата и за хората. Благодаря на Евелин Мария Грапини Искам да кажа, че това е тема, която е важна за всички, но има неща, които трябва да се припомнят, независимо, че всеки ги знае. По-добре е да се предотвратява нещо неблагоприятно, отколкото да се поправя след като се случи. Превенцията винаги е по-ефтина. Опазването на околната среда е по-ефтино, отколкото отстраняването на щетите върху нея трябва да се мисли за е, това какви разходи в дългосрочен план ще ни струва не на месата на този етап с цел опазване на околната среда. Естествено, че смяната на една система предполага разходи. Но трябва да се каже, да допуснем, е, че е, някой път е, ако искате да замените таблата от червен, вместо червени да са зелени, това е безсмислен разход, но ако искате да ги смените, защото така ще опазите околната среда, в никакъв случай разходът не е безсмислен. Животът е приоритет. И някои вреди са непоправими. Нека помислим заедно. Става дума за човешки живот. Става дума за естествено равновесие, което веднъж нарушено трудно се възстановява. Никога не съм си казвала, обаче, ако трябва да спазвам изискванията за опазване на околната среда, това ще ми струва разходи. Ми ще струва разходи, но това е защото така предотвратяваме други много по-големи разходи. Okay, uh, then we... Благодаря на Мария. Становището ще бъде гласувано на 29 юни, защото гласуването в водещата комисия по околна среда е насрочено за 15 юли. Нямаме друга работа. Благодаря ви, колеги. По изключение закривам заседанието много по-рано от предвиденото.